Освен това ще създадем необходимите условия за устойчиви инвестиции от страна на частни и публични органи. С ваша подкрепа неодавна се договорихме относно така наречената таксономия, която постановява какво точно представляват зелените финансови и економически дейности. Таксономията ще се прилага не само към частния и публичния сектор. До година ще има и план за екологично финансиране. На трето място, тук не става дума само за гарантиране на средства, става дума за конкретни проекти. Националните администрации и осъществяващите проектите ще бъдат подкрепени. Ще работим с ЕИБ и с други институции, за да можете да приравнят своите действия към целите на Зеления пакт. Сега, ако преминем към втората част от нашия дебат, пътната карта за социална Европа, както заместник председателя, който отговаря за економиката, подчерта, нашия преход към екологична Европа трябва да е приобщаващ и честен. Социална Европа остава в центъра на нашето внимание. Ние оставаме отдадени на европейския стълб за социалните права. Днешното съобщение, посветено на справедливия преход и ролята на Европа, е ключово за постигането на основните цели, но знаем, че трябва да чуем мненията на всички и затова сега ще започнем да се допитваме до всички заинтересовани страни, за да разберем какво може да се направи и за да може стълба да се превърне в реалност. Още днес започваме консултации с социалните ни партньори във връзка с действията, насочени към европейска минимална заплата. Всички работници трябва да имат достатъчно средства, за да живеят достойно. Между другото, тук не става дума за задължаване на държавите членки да въвеждат задължително такава заплата. Националните схеми за колективно трудово договаряне ще бъдат зачетени. Уважаеми депутати, за да се осъществи всичко това, за да има такъв преход, трябва да променим своя начин на мислене и ние работим в тази посока. Благодаря за вниманието. Сега от името на НП ще се изкаже господин Зигфрид Морешан. Имате думата за минута и половина. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател Тимермас, господин заместник председател Добровскис. Добре дошли в Европейския парламент. Благодаря ви за представенето на тази инициатива днес. От името на Европейската народна партия приветствам направеното днес предложение. Смятам, че е един механизъм за честен преход и всичко, което представяте днес, са от изключително важно значение за постигнат на успех по двете основни оперативни програми на Европейската комисия. Е, първо е, Зеления пакт и многогодишната финансова рамка. Ето защо искам да отправя следния призив. Нека работим бързо, нека бързо постигнем споразумение през първото полугодие тази година. Е, по този механизъм, по този начин ще се освободи потенциала на преговорите по многогодишната финансова рамка и ще се постигне успех на Европейския зелен пакт. През декември на Европейския съвет видяхме, че трябва да се финансира зеления пакт. Моята група иска той да постигне успех. Ето защо е, трябва този механизъм да бъде изяснен колкото се може по-бързо. Е, първо, този механизъм трябва да бъде стабилен по отношение на обемите, трябва да има достатъчно ресурси, за да се постигне лостов ефект, особено за регионите, където е, той са най-ефективни. Трябва да имаме предвид, че не трябва да забравяме нито селско стопанство, нито научните изследвания, нито каквото и да било. Това са допълнителни приоритети. И накрая трябва да се постигне устойчив ефект върху най-нуждащите се региони. Нека да инвестираме в економическото развитие, да подкрепим предприемачите, малките средни предприятия. Нека просто да не забравяме професионалната преквалификация. Това не постигна устойчив ефект в миналото. И накрая, госпожо председател, кои са условията? Да отпуснем средства на страните и регионите при условия, когато средства са лесно лесно достъпи до тях. Трябва да се получим от опита с инвестюра под миналото. Благодаря ви от името на социалистите и демократите, господин е, е, е, давам думата на господин Гарсия Перес. Три минути. Благодаря, госпожо председател. През декември Европейската комисия представи предложение за Зеления пакт амбициозно предложение, целящо климатична неутралност до 2050 година. Няма съмнение, че този колосален проект се нуждае от истинска трансформация в социално-економическите ни системи, както и в начина ни на живот. Този пакт ще зависи от плановете за инвестиране, както и от това как ще можем да управляваме ефекта от тази трансформация върху регионите ни с промишлени енергийни проекти, които изискват модернизация, която струва скъпо. Плановете на комисията са първата стъпка през следващото десетилетие ще се мобилизират над 1 трилион евро. Тези предложения също ще насърчат публичния и частния сектор да се взаимодействат за постигане на целите. Тези цифри, които се посочват за средства, които ще се мобилизират, трябва да допринесат за екологическия преход. За това тези разчети на комисията ни карат да се замислим добре. Първото голямо предизвикателство е да видим откъде могат да дойдат нови средства, за да се реализира този голям екологически, социален, економически преход. Социал-демократите имаме твърда позиция в това отношение. Ние искаме многогодишната финансова рамка да задели поне 30% за противодействие на климатичните изменения. Трябва да има и собствени ресурси Например, е, облагането е, на замърсяващи продукти, като е, пластмасите и прочие, или пък данък върху финансовите транзакции, както и налагането на обща консолидирана данъчна основа за дружествата. От друга страна, искаме също държавите членки да имат по-широка възможност за маневриране, за да стимулират инвестициите, устойчиви инвестиции, за да станат те реалност. Предлагаме реформа в фискалните правила, за да могат тези устойчиви инвестиции да не бъдат част от разчетите, свързани с дефицита по пакта за стабилност и растещата. Никой не бива да бъде изоставен в този справедлив преход, което означава това да не бъде само лозунг, а този фонд трябва да разполага с допълнителни финансови средства, за да не се засяга политиката в областта на, на кохезионната политика или социалната политика. Бъдещите поколения трябва да могат успешно да се справят с екологическия и цифров преход. Това означава също да се гарантират достойни трудови условия, също да се преодолеят разликите в заплащането и бедността сред децата. Ние се нуждаем от повече работа, за да постигнем целите, свързани с климатичния преход. Благодаря. Сега от Обнови Европа давам думата на Драгош Песларо за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на романски. Твърде често Европейския съюз бива критикуван за това, че приема стратегии, но няма инструментариум за да ги приложи. В други случаи има инструментариум, но няма визия – която да се използва за постигането на една по-висша цел. Днес в началото на 2020 година комбинираме различни инструменти, насочени към постигането на една и съща цел. Имаме и визия. Визията е свързана с Зеления пакт. Той пък е насочен към гражданите. Посланието от името на групата Да обновим Европа е следното. Гражданите не трябва да забравят, че Европейския съюз предлага в крайна сметка предизвикателствата, свързани с околната среда, да се превърнат в възможности. Искаме да се създадат нови приобщаващи общества, които да предлагат по-добри работни места и в които да има економически растеж. Искам да спомена конкретно в в своето изказване гражданите на различни райони в Румъния, например Горш, мисля, че ние трябва да заложим на справедливия преход, на цифровата економика. Справедливия преход е, трябва да означава да се създадат работни места. Нека да не забравяме и младежката гаранция. Нека да накараме държавите членки да инвестират в образование, в придобиването на нови умения. Имаме нужда от включването на МСП във всички тези инициативи на последно място в общата цифровизация на нашите общества. Говорим за 100 милиарда по отношение на фонда за справедлив преход. Защо трябва да спираме до тук? Мисля, че трябва да изпълним пътната карта. Призовавам всички държави членки и Румъния в частност да поставят акцента върху най-важния ресурс на Европа – гражданите. Само по този начин ще направим истински първи стъпки за истинска социална Европа. Благодаря. От името на Зелените давам думата на господин Николас Нинас за две минути. Thanks everyone. Благодаря на всички и на комисията, която работи по това предложение е най-вече за справедливия преход. Аз чувствам духа на социален преход. Хората са в центъра на сцената, а не дружествата. Така че ясни субсидии за твърди горива и за ядрени централи са една е, е, изходна точка, за да можем да се справим с прехода. Но това, което ми липсва във вашето предложение, е ясен ангажимент към климатични цели за Европейския съюз. Хората, които работят в економиката, чуха, че въглищата се отеглят и всяко дружество трябва да има свой собствен план за отегляне от твърдите горива. Това трябва да бъде ангажимент за вас, защото да се финансира финансира преход, без да знаем как точно ще стане този преход, е безсмислено. Разбира се, че трябва да говорим за пари. 7,5 е, е, милиарда евро за много години, е, много региони, които използват твърди горива. Това означава 10 милиона на региона годишно. Но това достатъчно ли е, за да може прехода да бъде справедлив за всички? Вие говорите за съфинансиране от фонда, Кохезионния фонд, но това може да бъде много опасно, защото ние искаме да се прехвърлят средства от един нуждаещ се регион към други. Вие говорите за частни инвестиции. Господин Тимермас, ние всички знаем, ние двамата с вас знаем, че това не са 100 милиарда, а 7,5 милиарда. Е, когато комисията иска по някакъв начин да измами слушателите си, комисията е, е, трябва да поясни ясно и да разберем всички как по-добре да се осигури финансиране със собствени средства на Европейския съюз, за да могат миньорите да не са на произвола на преговорите по многодишната финансова рамка. Ние можем да подкрепим това предложение, ако справедливия и яс преход не се съпроводи с ясни планове за регионите, където се произвеждат въглища. Председателката, благодаря. Е, от името на групата Идентитет и демокрация, господин Дан Антонио Ударе. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Сто милиарда за следващите 10 години е в предвидено в плана за инвестиции на Европейската комисия за постигане на климатична неутралност до 2050 година. Но не е ясно откъде ще дойдат средствата, за да се достигне до тази цифра. Кои проекти ще им бъдат урязани средствата, за да се постигнат новите цели? какви ще бъдат критериите за бенефициентите, как ще се разпределят фондовете, за да се постигнат целите за климатичен неутралитет. Комисията планира да промени правилата за държавните помощи. Става дума за фонд за справедлив енергиен преход. Надяваме се, че това няма да остане празен лозунг, а ще се превърне в конкретни действия в полза на малките и средни предприятия в този инвестиционен план не се казва нищо за малките и средни предприятия. Благодаря от името на екаря. Давам думата на Йохан Ван Овертвелт за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, вероятно знаете какво ще ви кажа. Имаме план, в който се предвижда набирането на около 1 трилион евро. Много често се споменава Е и Б в тази връзка. Говори се за начина по който ще се приложи ефекта на лоста е, в рамките на един 7 или 10 годишен период. Това създава несигурност обаче така и така имаме несигурност относно преговорите по МФР. Не знаем какво ще стане със собствените ресурси. Данък върху пластмасовите изделия по подразбиране ще бъде временен приходоисточник. Необходимо е да се мобилизират средства, това е така. Необходимо е да видим какви ще бъдат публичните инвестиции. Освен това, нека да не забравяме, че ЕИБ трябва да запази своя кредитен рейтинг от 3А. Механизма за справедлив преход или МСП също е много ясен, но идеята е опасна, защото не знаем какво ще е въздействието върху държавите членки. Ние сме за кръговата економика, но не искаме да се рециклират средства. Ние не сме за финансови приключения. Искаме иновации и прагматизъм. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Обединената левица давам думата на господин Омарже за една минута. Мерси. Госпожо председател, благодаря. Господа заместник председатели, от индустриалната революция съдбата на Европа се основава на използването на твърди горива. Изграждането на Европейския съюз само по себе си, заедно с Съюза за въглища и стомана, почива на въглищата. Означава, че въглищата са структурирали економиката на Европейския съюз и в значителна степен са допринесли за регионалното развитие. Милиони работни места са зависели от въглищата десетки и стотици хиляди продължават да зависят от въглищата. Така че е същинска революция да се опитаме да излезем от този модел. При условие, естествено, че си определяме като цел да затворим последната централа, която използва въглища. Но все пак е революция. Революция да излезем от модел, който се оказва устарял предвид предизвикателствата в климата. Тоест, трябва да си определим два приоритета. Първо да се амортизира социалната цена и на второ място да се проводят регионите в този справедлив преход. И като председател на Комисията по регионално развитие ви уверявам, че ние сме мобилизирани за да приключим законодателната си работа. Благодаря. Председателката давам думата на господин Дамато. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Моя град е Таранто. Там има много големи замърсяващи предприятия. Има сериозно замърсяване на почвите, на въздуха, на водата с токсични вещества. Трябва да се намери отговор. Ние трябва да опазим здравето на хората. Няма да има справедлив преход. Можем да допуснем още една грешка, ако продължим да използваме твърди горива и газ, без да отчитаме ефекта върху здравето на хората. Целта на новият зелен пакт е да се преосмисли всичко, което допринася за затоплянето на климата, но не бива да се използват средства по кохезионните фондове. Системата за търговия с емисии би могла да постигне много повече през последните години. Можем да използваме средства по тази схема за постигане на нужното. Господин Новаков има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа комисари. Аз не съм автомобилен инженер, но знам, че нашата индустрия може би е най-добрият двигател. Когато двигателя работи, понякога той трябва да се настройва, за да може да се запази заетостта и благоденствието за всички милиони европейци. Ако се опитаме да настроим двигателя твърде бързо или пък ако по някакъв начин го използваме твърде много, на голяма скорост, колата ще забуксува. Имаме нужда от тази инициатива за бъдещето на нашите деца и аз я подкрепам. Знам, че бъдещето принадлежи на онези, които няма да вредят на околната среда и въпреки това ще постигат целите си. Знам, че бъдещето принадлежи на онези, които не провалят бъдещето на нашите деца, но мисля, че можем да постигнем всичко това без да унищожаваме всички наши промишлени отрасли. Можем да постигнем това без да оставим милиони хора без работа. Затова нека да работим така, че двигателя да работи гладко. Когато предлагаме нови инициативи, имаме нужда от много пари и от време, за да постигнем всички резултати. Идеята е чудесна, но нека да не забравяме подробностите. Нека семействата, промишлеността, е, много отрасли от нашата економика да не бъдат принуждавани да плащат за всичко това. Благодаря, госпожа Боржан, минута и половина. председавайте. Поздравлям. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да приветствам плана за устойчив преход като ключова част от новия зелен пакт. Трябва да се постигне финансиране, но също така като се насърчат и други видове фини инвестиции, като например частни и обществени институции на национално ниво, като например промяна в данъчната политика. Държавите членки трябва да участват в този проект за по-социален Европейски съюз и по-екологосъобразен Европейски съюз. Приветствам реформата на Европейски семестър чрез целите за устойчиво развитие. Трябва да гарантираме прилагането на препоръките за всяка страна на национално ниво, е, за да постигнем амбициозните цели, които сме си определили. Фонд за справедлив преход трябва да се използва, за да има по-малки разлики между регионите в Европейския съюз и да се помогне на най-слабите. Европейската инвестиционна банка трябва трябва да увеличи финансирането в климатични проекти, като основата трябва да бъдат правилата в е, така наречената директива за таксономия. Нека не забравяме гражданите, защото справедливия преход е невъзможен без диалог с социалните актьори и е, общностните, които участват в този преход. Председателката, сега давам думата на госпожа Силви Брюне за една минута. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател господа комисари. Не може да има справедлив, екологичен и цифров преход без социална подкрепа. На първо място трябва да помогнем на европейските трудещи се да получат нужните компетентности, за да могат да преминат към сектори, които се развиват, да повишат възможностите за намиране на работа. Необходима е подобна визия. Прехода трябва да е социално приемлив. Не трябва да забравяме мерките за борба с проблемите с енергоснабдяването, както и онези, които ще бъдат засегнати от мерките в областта на въгледодобива. Трябва да преминем към по-устойчива економика. Трябва да се управлява по-добре тази промяна като не се допускат никакви форми на дискриминация. Катрин Ланген-Зипен има думата за минута и 30. Госпожо председател, уважаеми колеги, не е лесно на едно място да се комбинират предизвикателства, свързани с околната среда, социалната политика, промишлеността. Трябва да видим дали мерките, които предприемаме, ще бъдат прияти от нашите общества или пък несправедливостта в Европа ще продължи да се задълбочава. Предложението на комисията за фонда като цяло е добро. Естествено, трябва да се учите факта, че най-бедните са най-засегнати от промените в околната среда. Нашата задача трябва да бъде да защитим хората и да гарантираме социалното измерение в Европа. Добре е, че има предложения за финансова подкрепа, за ново образование и обучение. За да се противопоставим на социалната изолация, трябва да обърнем внимание на онези, които не работят активно, не са част от трудовия пазар една цел за устойчиво развитие, знаете, до 2030 година да се справим с бедността във всичките й измерения. Пътя към една климатично неутрална Европа трябва да минава през един общ е, интегриращ процес, който изключва дискриминация от всякакъв вид. И ние трябва да се преборим с бедността, затова мисля, че трябва да имаме и спешни мерки от страна на комисията и рамково предложение за минимален доход. Благодаря. Думата има госпожа Лаура Хухтасари за една минута. E Госпожо председател, Европейския съюз откупува държавите членки чрез Зеления пакт плаща на държавите членки, които още зависят от твърди горива. Ако този фонд се оценява на 100 милиарда, това означава, че се заобикаля източна Европа. Е, Зеления пакт ще се отрази на страните, които използват твърди горива, като Польша, например, е, както и страни като Финландия. Е, Това са страни, които служат за пример, но тяхната конкурентоспособност ще пострада, защото те ще трябва да финансират другите. Ние направихме всичко сами, а трябва да плащаме, за да намалят емисиите на другите. В Финландия разстояние разстоянията са големи, зимата е студена и е, ние не можем да поемем допълнителни разходи за Европейския съюз. С този зелен пакт се казва, че трябва да служим на гражданите, но това много ми прилича на планова економика и няма никакво място за пазар. Председателката господин Рафалска, госпожа Рафалска. Госпожо председател, дами и господа, Новият зелен пакт споменава на много места заетостта, също социалните последици, какво ще струва това на хората. Проектът е изготвен от комисията, но той не обръща достатъчно внимание на най-уязвимите лица. Това ще има болезнено влияние върху лицата, които отдавна са на пазара на труда, тези, които сега са между 50 и 60 годишна възраст, които вече са работили 30 години. Ще бъдат засегнати много региони в Полша, Горна и Долна Силисия, така наречената Малка Полша. В каква степен фондът за справедлив преход е, ще бъде приложен, така че те да не станат е, жертви на новият е, зелен пакт, като се отчитат всички социални измерения. Обучение, преквалификация няма да са достатъчни. Ние трябва да говорим повече за заплахите, защото ако това ще означава загуба на работни места, и крах на цели отрасли. Никой няма да нарече този преход справедлив и това ще засегне работещите. Благодаря ви много. Сега давам думата на Силвия Модик за една минута. Благодаря, госпожо председател. Фонда за справедлив преход е изключително важен. Той е може би най-важната част от така наречения зелен преход, неговата цел ще бъде най- уязвимите да не трябва да плащат най-висока цена. Необходимо е да подкрепим районите, които ще бъдат най-засегнати от прехода. Нито едно евро не следва да бъде прахосвано. Необходимо е да подкрепим и ефективни действия за справяне на проблемите с климата. Нашите дейности трябва да са насочени най-вече към подкрепа на хората. Необходимо е да дадем тласък и на енергийната ефективност. Трябва да преквалифицираме хората, които работят в сектора на въгледобива. Например, всички решения, които предприемаме, трябва да отчитат много добрите принципи на социалния стълб. Всички трябва да имат равни възможности за обучение, образование и така нататък. Защото когато гарантираме точно тези равни възможности, ще гарантираме и справедливостта. Благодаря. И сега думата има господин Пьер Никола Педичини. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се върна на темата за Зеления пакт спрямо националния бюджет на държавите членки. Европейската комисия неколкократно е говорила за данъчно пространство, което е отредено на национални правителства а тези правителства имат проблеми с публичния дълг. Някои могат да инвестират, е, докато други са изправени пред публичния дълг и няма да могат е, да направят такива инвестиции. Тоест има макроекономическо затруднение. А всички страни трябва да намалят емисиите си. Страните, които обаче са в економически затруднения, трябва да инвестират и лостовия ефект се предполага, че ще бъде засилен. Така че ако трябва тези страни да бъдат лишени от 1% от брутния си вътрешен продукт, то при лостов ефект трябва да се постигнат 3% трябва да има зелени инвестиции в бюджета. Трябва да се има предвид обаче економиката и строгите економии. Господин Маркос Фербер за една минута и 30. Благодаря, госпожо председател, уважаеми комисари, госпожи и господа. Европейския съд си постави само амбициозни цели. Тези цели за климата обаче няма да се осъществят сами. Имаме нужда от големи инвестиции. Парите трябва да дойдат от някъде. Ето защо мисля, че е добре, че комисията днес е направила предложение в тази връзка и помислила по въпроса. Устойчивите инвестиции в този план обаче не са първи по своя характер. В миналия законодателен период се занимавахме с плана Юнкер. Мисля, че плана Юнкер ни научи на някои уроци и ние трябва да внимаваме. Ще спомена три неща. На първо място трябва да гарантираме, че има едно преразпределение. Плана Юнкер имаше за цел да гарантира отвояване на инвестициите. На второ място трябва да внимаваме с допълняемостта. Нямаме нужда от нови дефиниции или предефиниране на инвестициите. Имаме нужда от гарантиране на допълнителни инвестиции. В крайна сметка не можем да даваме етикета устойчива инвестиция на много проекти когато комисията изпълни обаче целите си, по някакъв начин може да има отказ от програмите. И накрая частният сектор трябва да даде своята дан. Инициативата трябва да е толкова привлекателна, че частният сектор да иска да участва. И за това ние в парламента трябва да гарантираме и съответното законодателство. Благодаря. Благодаря госпожа Хелене Фридзон за една минута и 30. Благодаря за думата, госпожо председател. Благодаря на нашите комисари Тимерманс и Домбровскис за тези толкова амбициозни изказвания. Много от гражданите на Европа днес се страхуват много за бъдещето и във връзка с предизвикателствата, пред които сме изправени. И аз споделям тези тревоги. Не на последно място те са свързани с предизвикателствата в областта на климата. Комисията има съобщение за една по-силна социална Европа и това съобщение е много важно. Ние, социал-демократите, бяхме двигателите за социалния стълб. Работата започна в Швеция, в Гьотеборг през 2017 година и стълба се превърна в една важна стъпка по пътя към една по-социална Европа. Сега обаче трябва да станем още по-амбициозни. Трябва да гарантираме работни места за мъжете, за жените, добри условия на труд, образование, социална защита. Необходимо е в целия ЕС да има заплати, с които хората да могат да се издържат. Аз съм шведка и естествено смятам, че в Европейския съюз трябва да се развие скандинавския модел, но мисля, че ние ще следим какво се случва. Трябва да работим за една по-справедлива, по-социална Европа. Това е в същината на по-доброто ежедневие за гражданите. Затова нека да работим сега, от самото начало, от днес. Благодаря за думата. Благодаря. Думата има госпожа Каталин Чех за една минута. You, Благодаря. Ако има нещо, което трябва ясно да кажем за справедливият преход, е, че трябва да се имат предвид гражданите, не големите компании. Трябва да се достигне до най-бедните, най-нуждащи се региони в Европа. Е, и трябва да се разбере, че помощта от Европа означава разликата между това да имате или нямате отопление. Но има нещо, което не ми харесва. А, това е, а, са корумпирани а, и алчни правителства, които а, ще гледат на това като възможност а, да обогатят допълнително а, тесни кръгове свои приятели. Справедливият а, а, фонда за справедливо преход не бива да допуска лошо управление на средствата. Няма да е лесно да се стигне до климатичен неутралитет, но не е невъзможно да бъде постигнат. Благодаря. Баса Екхаут има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господа заместник председатели на Европейската комисия. Когато през декември ни предложихте зеления пакт, беше ясно, това е промяна, нова комисия с нов център на вниманието, с нови приоритети. Ние изцяло ви подкрепихме, ние застанахме за това. Но основният въпрос си остава. Ще има ли инвестиции? Всички знаем, че това не е нищожна промяна. Това е промяна, това е преход във всички отрасли, всички региони, във всички страни на Европейския съюз. Това предполага и инвестиции. Аз не мога още да преценя ясно, защото не съм видял окончателното предложение. Видяхме само варианти. Но това е ли същински зелен пакт с нова политика, съчетана с нова политика в областта на инвестициите? За момента и до сега не мисля, че е така. На пръв поглед имам чувство, че водим едни и същи стари дискусии по европейския бюджет, които започнаха с предходни комисии. На второ място, когато говорим за устойчив план за инвестиции, аз се е, надявах, че това няма да бъде нов план за инвестиции Юнкер, точка първа, втора, трета. Трябва да видим е, какви ще бъдат промените, доколко Европейската инвестиционна банка ще ги подкрепи. Това предполага фундаментална промяна. Това е възможно, като видим зелените обществени поръчки. Там може да се постигне промяна, но трябва да се занимаем и с промени в данъчната политика. И ако те наистина трябва да се направят, вие е, планирате ли ги? Това ще бъде основа за каквито и да било следващи бъдещи стъпки, включително устойчиви инвестиции. Е, това предполага и същинска промяна в данъчната политика. Очаквам окончателна версия именно на това. Е, благодаря. Давам думата на господин Давид за една минута. Лечит немоцnou планету на части едного континенту. Благодаря. Сега като че ли се опитваме да излекуваме болната планета само на нашия континент. Това ще струва страшно много пари и ще има неочаквани последици. И това е всичкото е една абсурдна идея. Доколкото знам, госпожа фон дер Лайен е завършила медицина. Знаете, че първият и водещ принцип на всички лекари е да не причиняват вреда. Според мен Зеления пакт не е добре подготвен, не е готов да бъде приложен. От нас се очаква да видим как да излекуваме болестите на планетата чрез такива проекти. От кого да вземем парите обаче? Да вземем парите от всички и да лекуваме най-болните, така ли? или да направим нещо друго. В миналото видяхме какво се случи с други много амбициозни планове, които не бяха добре обмислени. Мисля, че вашите планове са много неясни. Всички планове, които се основават на идеология, в крайна сметка се провалят. Благодаря, господин Евжен Тушеновски, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми комисари, поетите ангажименти от Европейския съюз в сферата на енергийната политика са ясни, те са доста амбициозни, но пътят ни към по-устойчиво бъдеще не трябва да води до изоставяне до региони, които трябва да извършат корена промяна в своята економика. Тези региони трябва да получат помощ, за да могат да се пренасочат към други сектори. Ясно е, че ще са необходими инвестиции в размер на милиарди евро в целия Европейски съюз, но трябва да се извършват и надлежни оценки на въздействието. Нещо, което може да е проблем за Централна и Източна Европа е тясната връзка с Кохезионния фонд. Може да възникват сериозни търкания не само между отделни държави членки, но и между регионите. Благодаря. Сега давам думата на господин Вилумсем за една минута. През изминалата година видяхме какво смята Европейския съд и той и политиките на Европейския съюз като че ли подкопаха доверието на синдикатите и на хората. Трябва да се признае, че има голям проблем с неравенството сред възрастните. Предложението да се въведе минимална заплата е изключително нелогично. Мисля, че нещо подобно ще представлява още един удар срещу синдикатите. Вместо да се концентрираме върху това да имаме добри колективни трудови споразумения, ние правим нещо, което не е добро. Нека да поставим акцента върху завършването на вътрешния пазар. Нека да има свобода за общините, когато те предлагат обществени поръчки. И нека да гарантираме равни условия на труд. Нека да спрем с експлоатацията на нашите колеги от чужбина. Мисля, че това е по-добро. Благодаря господин Роберт Роланд за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вече стигнахме обратната точка, когато е, виждаме ясни доказателства, е, когато е, се продава зелена политика. Вие говорите, че ще се създадат работни места. Това е иллюзия, която се пропагандира от комисията. От години говорим за съветска ера с е, госплан и смятаме, че създаваме економическо благоденствие. Това са идеи на бюрократи, които не са създали едно предприятие през живота си си. Те не знаят какво правят на промишлеността в Европейския съюз. Те просто рушат. Това е да е, е, разрушим и е, Европейския съюз. Вече производство на автомобили казаха, че има 45 000 загубени работни места, защото се създават електрически автомобили. Вие говорите за тези зелен пакт. Ми напомня войната на САЩ във Виетнам. Вие разрушавате села, казвате, че ги свасите. С тази логика логика вие си въобразявате, че можете магически да създавате нови работни места, разрушавайки старите. Е, този е, несправедлив преход е за 35 милиарда, за да се помогне на страни като Польша и Чехия. Аз мога да ви кажа, че цифрите ще се отруят, защото вие залагате на, на луд зелен пакт, защото е, устарялата промишлена база в Европейския съюз потенциално ще бъде разрушена. Благодаря. Има Приемате ли въпрос с синя карта? Приемате ли въпрос с господин Никлас? Имате думата, господин Никлас. Благодаря за това, което чухме от вас. Разбирам, че не сте много доволен, защото вие сега оставяте на произвола на съдбата британците. Само, че ние не сме длъжни всички да бъдем като Великобритания. Мисля, че, че разбирам вашите страдания. Not... Благодаря ви. Не съм сигурен, че това беше въпрос, но все пак ще имам възможност да повтаря онова, което казах. Ако вземете за пример Обедненото кралство, е, бившия е, е, Хеман каза, че цената е, са хиляди ливри. Ние нямаме оценка на въздействие в е, Обединеното кралство, но искам всеки един в тази зала, преди да подкрепи е, този зелен пакт, да попита комисията, господин Тимерманс, какво е въздействието върху ежедневните работни места. Примерно в Обединеното кралство ние не можем да платим 12 милиарда за сертификати за нови зелени лостове. Е, това е данък за регресия и той ще бъде платен от най-бедните председателката. Благодаря. Сега давам думата на господин Радкия. Минута и половина. Госпожо председател, уважаеми господин заместник председател, благодаря за това, което ни представихте. Начало на една програма. Искам да кажа обаче, че предстои още много работа и много неща не бяха казани имаме едно предизвикателство пред себе си. Необходимо е да излезем от модус на неясните думи. Знаете, че предизборната кампания свърши дори за вас, господин Тимерманс. Ето защо е много важно не само да говорим а, с празни думи, а да кажем конкретно какво ще направим за тази социална Европа. Този фонд за справедлив преход аз го приветствам, но искам да ви кажа какво не може да се прави. Не може някои пера от бюджета просто да бъдат пренасочвани тотално и да се прави както беше с ЕСИФ. Е, ЕСИФ да се включва в този нов фонд. Не трябва да забравяме, че има хора, които работят и техните работни места сега са застрашени. Не можем да застрашаваме работните места, не можем да създаваме нови проблеми, не можем да изключваме най-слабите в нашите общества. Нека да кажем, че справянето с измененията в климата не може и не трябва да води до структурни проблеми и до деструктивизъм. Необходимо е да се генерират средства, а не просто да се прехвърлят средства от единия джоб в другия. Благодаря. Сега госпожа Дали за една минута и половина. Благодаря, господин заместник е, председателю. Има доста скептицизъм все още от хората дали може климатичните изменения и неравенството могат да бъдат разрешение съвместно. Ние говорим днес за план за устойчиви инвестиции, за справедлив преход, което показва, че може тези два проблема да бъдат разглеждани заедно с Европейския зелен пакт. Ние искаме да се премине към екологосъобразни индустрии, но климатичните действия трябва да са от полза на най-уязвимите и да ни изоставя най-уязвимите домакинства. Ние разбираме, че работещите в сектори, които използват въглищата, също трябва да се възползват от този преход, тъй като утрешните работни места ще изискват нови умения. Затова те трябва да могат да се адаптират към изискванията за тези работни места. И трябва също да има достъп до стоки услуги за всички. Трябва да се разчита на участие, подкрепа и а, творчески подход. Трябва да се окаже подкрепа чрез целеви програми и изграждане на капацитет, като се обърне внимание най-уязвимите и да се създават висококачествени работни места чрез социални мерки, чрез подобряване на квалификацията и чрез преквалификация. Необходимо е финансиране правилна политика. Това ще ни създаде възможности за нови работни места в новите економически реалности. Благодаря. Клотилде Арманд има думата за една минута. Госпожо председател, аз не мисля, че има някаква бариера пред Европейския зелен пакт по множество причини. Обществата в източна Европа могат да говорят за екология. Те имат по-близка връзка с природата. Е, все още имаме кратки вериги на доставки, къси вериги на доставки. Е, все пак сме преживели индустриализация на много региони. Можем да посочим и примери е, за промяна е, на минни региони. Бяха положени усилия за да се е, отчитат и обновяемите източници, които са на лице там. Мисля, че тези страни от източна Европа са сред 15-те над средните стойности. Трябва да намерим финансиране, помощ за изпълнение на проектите, признаване на енергийния микс. Всичко трябва да се направи много интелигентно, за да не подхранваме евроскептични е, настроения. Час вистъпление една минута. Колегата Нинисто за една минута. Пани пошли микрофон. Микрофон Госпожо председател, Зеленият пакт е най-амбициозният план, който Европа е разработвала десетилетия насам. И трябва да е така. Изискват го активистите по отношение на климата, гражданите, но и бизнесът. Европа трябва да осъвремени процесите, да изиграе водеща роля по отношение на кръговата економика. Това обаче е няма да бъде постигнато, ако не покажем, че можем да постигнем конкретни резултати. 7,5 милиарда се предвиждат като финансиране на хартия. Няма яснота за останалите източници на финансиране. Трябва да сме внимателни по отношение на тези 7,5 милиарда евро. Те трябва да се инвестират наистина в нови действия, а не само в нещо, което така или иначе се изисква от законодателството. Европейската инвестиционна банка трябва да внесе освен това допълнителна динамика. Не бива да финансира проекти, които публичният сектор сектор така или иначе би финансирал. Това е което трябва да направим сега. Да намерим решения, които да са трайни в дългосрочен, а не само в междусрочен план. Час възстъпление една минута. Господин Гуидо Райл, благодаря, госпожо председател. Колеги, Зеленият пакт е най-антисоциалният проект в историята на Европейския съюз. Онези, които смятат, че опадъкът на въгледобивните региони може да бъде предотвратен с финансиране, не си извлякал необходимите полки от миналото. През изминалите 33 години работих в минното дело в Рурския регион там вече де-факто няма минно дело. Рурският регион е най-бедният регион в Германия в момента. В родния ми град Гелзенкирхен Процентът на безработица е най-високият в Германия. Най-голям е там броят на бедните деца и възрастни хора. Подобно е положението в въгледобивните региони и във Франция, и в Великобритания, и другаде. Стотици хиляди работни места ще трябва да бъдат съкратени. Положението в Силезия, например, ще е катастрофално. Става дума не само за минното дело. В основата на германската економика е автомобилостроенето. По настоящем консултанти на германското правителство правителство правят оценки, според които ще бъдат съкратени в този сектор 410 000 работни места. Затова нека сложим край на това безумие. Благодаря, господин Тобишовски. Троска o климат, то велики i odpowiedzialne zadanie. Благодаря. Работата за климата е огромна отговорност. И тя трябва да бъде поета за да се увенчае с успех Зеленият пакт, трябва да знаем от каква основа тръгваме. Имам въпрос към комисаря. Европейската комисия допитала ли се и възнамерява ли да се допита до държавите членки за размера на инвестициите, които са необходими за енергийния преход? Защото този преход трябва да бъде извършен по сигурен начин е, Знае ли комисията колко време е необходимо за прехода на тези предприятия и отрасли? Според нас в Полша преходът ще струва от 2,6 до 4,7% от брутния вътрешен продукт на Полша. Над 1 милиард злоти. сиреч многократно над средностатистическата стойност на европейските инвестиции. В Силезия имаме въглишни басейни, има огромна безработица. Един пост в тези райони струва 250 000 евро и данните ми са абсолютно надежни. Има Въпрос с син картон. Господин Тубишовски, ще приемете ли да отговорите на така зададения въпрос? Да, господин Петрас Конкалис, моля, задайте въпроса си. Благодаря, колега. Благодаря, госпожо председател. Почитаемият колега, знае ли какъв е процентът от БВП, който ще е, струва повишаването на температурите над тези закрепени в Парижското споразумение. Благодаря. Господин Тобишовски има думата да отговори за 30 секунди. Никога не съм се съмнявал, че ще има такава цена. Че ако температурите се повишат, това също ще има цена. Но това, което казвам е, че климатът предизвиква сериозни безпокойства, но за да работим по въпросите свързани с него, ни трябва рационална база, от която да тръгнем, да мислим и за защита на работните места. Аз искам Европа да бъде в авангарда на борбата с промените в климата. Трябва добре да обмислим основата, от която тръгваме обаче. Благодаря, господин Жозе Гузмал, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Съгласни сме с изявлението на комисията, в което тя постанови, че трябва преходът да се осъществи справедливо, както и че трябва да има социално измерение по Зеления пакт. Това обаче няма да е постижимо при положение, че за постигането на едни цели се отклоняват средства, заделени за постигането на други. Не може просто да се преразпределят средства. Едновременно с това да поставяме постоянно началото на нови инициативи и да очертаваме нови приоритети. Не може да продължаваме по този начин при положение, че продължава да се финансира военното дело. Не може изобщо също така да изхождаме и от финансиране в размер от 100 милиарда. Изобщо не е ясно все още дали това финансиране ще може да се мобилизира. Освен това няма и да има социално измерение по Зеления пакт, ако се изключват от обхвата райони, където се прилага кохезионната политика или такива, които са пряко засегнати от измененията в климата. Господин Фернандеш. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Поели сме по правилния път. С плана за инвестиции в устойчива Европа, както и с фонда за справедлив преход. Според парламента, очертаването на нови приоритети поражда и необходимост от допълнително финансиране. Добре е, според мен, за това, че се предвиждат допълнителни средства за фонда за справедлив преход. Става дума за 7,5 милиарда, но ще бъде ли достатъчна тази сума? Парламентът при всички положения трябва да направи анализ на финансирането. Добре е, че по този фонд ще се предприемат действия, допълващи кохезионната политика но не бива да се стига при това до нарушаване на нейното функциониране. Не може да се осъществява справедлив преход за сметка на економическото и социално сближаване. Затова, според мен, държавите членки трябва да изготвят своите планове за инвестиции, да заявят точно какви са потребностите на отделните региони. В противен случай, Регионите отново ще сочат с пръст Брюксел, отново ще твърдят, че Брюксел не е заделил обещаното финансиране. Важно е за това и държавите членки и регионите да си свършат работата. Госпожа Симона Бонафе за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Хиляда милиарда. Това е размерът на инвестициите за устойчива Европа, предвиден за едните 10 години. Важно е, че комисията представя сега този план с оглед на постигането на климатичен неутралитет и една все по-социално приобщаваща Европа към 2050 година. Става дума действително за средства в много голям размер, но ако искаме да се справим с огромните промени, проистичащи от всички тези предизвикателства, се нуждаем и от достатъчни средства. Два въпроса към комисията. Първо, най-накрая възнамерявате да учредите фонд за справедлив преход. Трябва да се преборим с измененията в климата, но и никой не бива да бъде изоставен, най-вече в онези отрасли от промишлеността, където предстоят изначални промени. Устойчивостта трябва да е за всички. Второ, трябва по плана за инвестиции в устойчива Европа да започнем да говорим за това инвестициите по него да не се включват в